Колеги, нека да продължим. Точка 5. Разглеждане на измененията относно договори за онлайн и други дистанционни продажби на стоки. И е, давам думата на докладчика Хайди Халтала. Добър ден, благодаря за възможността да говоря за това двойно предложение. То е свързано с това, което дискутирахте тази сутрин, а именно договорите за цифрово съдържание онлайн. И тук, заедно с Имко, те имат водещата роля по член 54. Тук говорим за цифрови договори за материални стоки. Има обаче известни паралели, които могат да се прокарат и а, съдокладчиците се опитаха да държат две, двата доклада възможно най-близо, за да синхронизират основните елементи. Разбира се, не винаги е лесно мога да кажа, че на моменти имаме и трябва да вземем предвид абсолютно различното, различните специфики на цифровото съдържание и на материалните стоки. И както вече казах, съветът напред, на вече много повече по цифровото съдържание а не толкова по материалните стоки. Със сигурност очакват нашия доклад по второто. А, имаме 172 изменения общо към а, моето становище. Едновременно с това докладът на господин Аримон в ИМКО има срок за измененията. Срока беше а, януари и имко вече изготвя компромисни изменения. Но смятам също, че имаме тук също много изменения в това становище, тъй като членовете и политическите групи имаха повече време да развият идеите си и със сигурност ще има много оживени дискусии. Искам също да разгледаме а, така наречената а, гаранция за цялостният а, цикъл на живот. Това със сигурност ще е интересно. Та искам да чуя какво мислите вие а, по това законодателство и също да видим а, къде бихме могли да изградим компромиси и да работим в тясно сътрудничество с господина Римон, който е докладчика в ИМКО. Ще има, разбира се, покана към докладчите в сянка да започнат да работят по компромиси. Всички тези 182 изменения са в няколко категории. Разширяването на обхвата. В проектостановището казах, че прилагане на ни същи правила, както за стоки, продавани индивидуално или пък по интернет е трудно приложимо и предложих изменение, което да разшири обхвата за продажбите онлайн и съответно променя директивата 999 главна чета 44 за гаранциите за потребителите. Също смятам, че трябва да има оценка на въздействието и очакваме това, тази оценка, която в момента се прави от службите на Европейския парламент. Малко е тъжно, че проект оценката на въздействието ще бъде готова едва в края на април, а ние междувременно ще трябва да гласуваме. Ако наистина така се случи, добавената стойност на тази оценка на въздействието е много ограничена. И ам, за това, може би, ще е добре да имаме повече време за промяна на а, текста. Много от измененията, които споменах, са за разширяване на обхвата и да се а, премахне тази директива 999 а, и повечето изменения говорят за нивото на хармонизация. Освен разширяването на обхвата или на приложното поле, трябва също да дискутираме дали а, искаме пълна хармонизация или минимална хармонизация. Много от измененията казват, че максимална хармонизация ще а, подпомогне държавите членки да не приемат допълнителни по-стрихни правила. Другото, което искам да разгледам е иерархията на възможните инструменти. Някои от измененията говорят за избора на потребителя. Други искат да се включат ново критерия за това как евентуално да се разясни терминологията на предложението на комисията и а, мерките за а, поправяне на а, вредите. Аз лично смятам, че потребителя трябва да избере начина по който да се търси правата, но като си имам предвид принципа на кръговата економика, това трябва да бъде включен тук. Този принцип трябва да се включи а, поправката на предметите, а не просто изхвърлянето им. Има а, вече подобна дискусия а, по твоето предложение и цифровите цифровото съдържание. Но смятам, че ние трябва да подкрепим компаниите, които правят устойчиви продукти, които могат да се поправят. И а, друго, а, при измененията, което се повтаря често, това е така наречената гаранция за цикъл на живота. А, аз лично не съм представила много изменения, Казах, че когато представям проекто текста, искам да развием тази идея за така наречен lifespan, жизнен цикъл. По принцип, производителите са длъжни да гарантират някакъв, а, някакво времетраене, така да се каже, на продукта. И това трябва да бъде написано черно на бяло и ако не се спази, съответно да има или замяна, или поправка на продукта. Защото този цикъл всъщност ще бъде дефиниран не само чрез някакъв централизиран орган, но и самия производител. Разбира се, производителя на този етап не е длъжен да посочи подобен цикъл. Има много изменения, които засягат този проблем, но може би смятам, че тук ще постигнем добър компромис. Така наречените скрити дефекти и правилата за съответствие на продукта. Тук има малки изменения избор на думи и други обаче предлагат големи промени в текста. Например, какво значение трябва да се даде на преддоговорните декларации, какво се очаква от потребителя и как трябва да се гарантира освобождаването на стоката, примерно от интелектуални права и други като специално правило за съответствие, аз използвам гаранцията за скрити дефекти. Това съществува вече в някои държави. Това ще позволи на държавите, е, на потребителите а, да, да променят евентуално договора. Но това ще бъде разисквано на заседанието на координаторите. Тези скрити дефекти и гаранциите за тях бяха променени в някои от измененията. И последната категория от измененията, които получих, дефиниции, общи принципи и други. Много от измененията имат за цел да разяснят и да дискутират основните ценности и принципи в директивата. Едно интересно разяснение беше в изменение 60 където искаме да се уточни, че новите правила ще въжат и за договорите с двойна цел, където не се знае дали а, сделката е към а, частно лице или а, м, фирма. Също правото да се откажем също е интересно. Тук се дават повече права на потребителя, но пък също трябва да се помисли и за права на продавача на стоката спрямо производителя. Така че приветствам измененията и се радвам да видя, че защитата на потребителите, по-голяма защита, всъщност е приоритет и то не по политическа група и със сигурност, надявам се, ще постигнем по-добър баланс на нашия текст. И идеята е да няма а, съревнование между правата на потребителите и производителите. Просто да намерим баланс между всички. Благодаря. Thank you very much. Uh, Madame Lagip госпожа Легрип. Мерси, месье ле президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Хаутала за това, че ни въведе в темата. Благодаря за коментарите и за оценката ви по различните внесени по проекта становището изменения. В качеството си на докладчик в сянка на ЕНП Бих искала накратко да ви представя измененията, които внесох. Чрез тези изменения се опитвам да отговоря на три основни питания, които имам по темата. Първо, еква, еквивалентността на решенията по отношение на различните видове продажби – на следващо място е нивото на защита на потребителите. И на трето място допълнителните гаранции в случаите, в които може да се отиде отвъд задължителния срок. Ще чуем след малко становището на колегите, но след като изслушах докладчика и имайки предвид горе-долу мненията на едните и на другите, като че ли отиваме към разширяване на обхвата на директивата към всички договори за продажба, а не само за договорите за онлайн покупки и другите дистанционни продажби на стоки. Това означава, че потребителите могат да имат различни гаранции в зависимост от типа продажба който са избрали. Затова споделям някои е, питания по отношение на подхода, избран от комисията за постигане на резултатите. Но няма да се спирам повече на тази тема. Нека да се спра на други два елемента, които според мен са взаимосвързани и които са част от темите, които спомена докладчика. Според мен директивата трябва да предвиди колкото се може по-широка хармонизация, защото ако имаме е, фрагментирана защита и фрагментирана хармонизация, това ще е пречка. Ето защо не трябва да се стига до фрагментиране на вътрешния пазар. Отхвърляйки идеята за минимални стандарти, ще трябва да разработим балансиран подход при осигуряване на защита на потребителите, като същевременно, разбира се, дадем и добри перспективи за предприятията. Всяко решение, което не почива на такъв подход към търсене на максимална хармонизация, не би получил нашето одобрение, одобрението на НП. Комисията ИМКО, чиято основна цел е защитата на потребителите, доста силно държи на този елемент. Ето защо аз бих искала да се договорим от името на ЕНП, за да постигнем баланс. Но има доста противоречиви предложения. И ще трябва да преодолеем тези противоречия. От една страна искаме да завишим закрилата спрямо директивата от 1999 година, като същевременно желаем да има по-голяма гъвкавост и минимална хармонизация. Трябва да изчистим това противоречие и да възприемем балансиран и реалистичен подход. Целта е търговията в Европейския съюз да не пострада от нашите правила. Напротив, тя трябва да бъде засилена. Ще приключа с други два аспекта, които бяха засегнати в доклада на госпожа Халтала и в нейното изказване, а именно цикъла на живот на стоките и скритите дефекти. Измененията, които внесох, имат за цел да се намери златната среда, някакъв компромис – без да искам да отнемам възможността на докладчика да ни представи компромис, все пак се опитах да намеря такъв чрез измененията, които внесох. Защитата на потребителите е изключително важна за нас. Но нека се опитаме да стигнем до реалистични и надежни решения – които да отговарят на изискването за по-голяма хармонизация. Очаквам следващите срещи с докладчика, по време на заседанията с докладчиците в Сянка и очаквам да видя нейното компромисно предложение. Благодаря. Господин Армон, докладчик на ИМКО. Благодаря, господин председател. Както обявихте, аз съм докладчик в имко по доклада. Трябва да изработим компромисни изменения. Несъмнено, ние доста спорим с госпожа Гебхарт, но го правим приятелски. Идеята ни е да намерим най-доброто решение. Ще се спра накратко на петте елемента, на които се спря е докладчик. Тези пет елемента са и в сърцевината на предложението. Целта е продажбите, онлайн продажбите да отговарят на изискванията на 21 век. В голяма степен всичко се основава на доверието на потребителите. Не може да има доверие на потребителите, ако правилата които определяме ние, не са простички и разбираеми. А правилата са простички и разбираеми, ако потребителите и ам, продавачите не трябва да се свържат с адвокат, за да ги разберат. В Европа по-настоящем има различни правила по отношение на гаранцията и нейното приложение. Всяка държава членка определя своите стандарти, като има 30 системи в 28-те държави членки, което означава, че ако днес искам да създам сайт за онлайн продажба, ще трябва да се приспособя към изискванията на всички държави членки. Малките търговци, малките и средни предприятия никога няма да изберат онлайн продажбите, ако това са изискванията. Но ако желаем стоките е, да се придвижват от единия до другия край на Европа, то тогава трябва да има простички правила, както за потребителите, така и за продавачите. Ето защо днес ще трябва да поступим другояче по отношение на правилата. Имахме първоначално директива, която постанови определени правила, но се остави свободата на държавите членки да ги приложат както пожелаят. Бяха определени 4-5 специфични права, но днес желаем да отидем по-далеч и да създадем еднакви права за всички в Европа. Това може да се случи само единствено, ако имаме добри правила – и висока хармонизация. А това би означавало 28-те държави членки да прилагат едни и същи правила. Ако всяка държава членка продължава да действа по-своему, можем веднага да приключим тази дискусия, защото тя няма да има смисъл. Целта ни е да има максимална хармонизация – отново повтарям, че влизам често в спор с госпожа Гепхарт, но това е чисто приятелски спор по отношение на начина по който трябва да продължим. Да, желаем да осигурим висока защита на потребителя. Но какво означава това? Да запазим най-високото възможно ниво на защита на потребителите, това, което се вижда в някои от държавите членки, което би било трудно, или преразглеждане иерархията на правните средства за защита. В случая не става въпрос само за възможността за поправка на разваления продукт. Да, ако има някакъв дефект, продуктите трябва да бъдат поправени, за да могат да се използват повторно. Но в ИМКО ние се опитваме да съчетаем двете тенденции, т.е. да няма никаква иерархия на средства за правна защита и незабавна поправка на недостатъка. А може би пък има някаква трета възможност. На следващо място, жизненият цикъл на продукта. Интересно предложение бе направено. Ще помислим върху него, още повече в контекста на кръговата економика. Но ако желаем да законодателстваме по този начин, това не трябва да води до допълнително бреме за МСП. Още повече, ако то е излишно. Законодателството, което приемаме, не въжи само за Амазон и е, за Ландо. То ще въжи за всички. На следващо място. Скритите дефекти. Една от държавите членки вече прилага принципа за скритите дефекти. Предполагам, че всяка една държава членка може да реши дали да прилага този принцип или не. Преди малко чухме госпожа Легрип, тя говори за баланс между високото ниво на хармонизация и високото ниво на защита на потребителите. Доста похвални елементи има в предложението наистина ще успеем да стигнем до решение и се надявам, че ще успеем да го направим заедно. Цифровия единен пазар се нуждае от добри правила. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. И аз бих искал да благодаря на нашата приятелка, госпожа докладчика, за отличната и работа. Внесъл съм някои изменения и те се вписват в духа на нейното проекто становище. Аз съм за разширяването на приложеното поле на предложението за онлайн продажби, така че да бъдат обхват, обхванати всички продажби, включително и тези, които се извършват при физическото присъствие на продавача и на купувача. А, относно гаранцията и нейния срок, съм съгласен от две години тя да бъде сведена до 6 месеца. Важно е обаче това да въжи само за физически съществуващи стоки. Относно баланса между правната сигурност, договорната свобода и защитата на потребителите, добре е да се намери такъв, както това вече бе посочено. Следващ важен елемент. Трябва да се преразгледат начините на нотифициране на желанието за преустановяване на договора от страна на потребителите. Аз обаче имам и някои резерви. Така, например, не съм съгласен да има гаранционен срок, който да се въведе за всички продукти. По този начин се дублира търговската гаранция, която предлагат предприятията, което означава, че по този начин те губят от конкурентоспособността си. Освен това, това носи допълнително административно бреме, тъй като трябва да се определи жизнения цикъл на всички продукти, а те са многобройни. Освен това, потребителите ги използват по различен начин, така че тук навлизаме в изключително сложна област. Вписването, освен това, на тази гаранция в регламента не ми се струва удачно. Заключение. Обеден съм, че заедно с докладчика и докладчиците в Сянка съвместно ще работим, за да успеем да удовлетворим максимален брой членове на комисията. Благодаря. Благодаря, госпожа Гепхарт. Благодаря ви, господин председател. Господин Аримон, Изслушах ви много внимателно. Вие наистина сте свършил чудесна работа. Имате ясна представа за това, което е, желаете да направите, откъдето е напълно логично да сте и в конфликт с госпожа Хаутала. Госпожо Хаутала, вие искате да се разшири приложното поле. Това според мен е важно, защото не мога да си представя, че може да има различни права и че економическите модели в това отношение ще бъдат различни. Ето защо смятам, че това е правилният подход. Поне според моята група той е удачния. Относно нивото на хармонизация, аз съм готова да приема пълна хармонизация, ако имаме висока, високо ниво на защита на потребителите. Ако нямаме такова високо ниво на защита на потребителите, не мога да приема и пълна хармонизация. Така че не мога да излеза с ясно становище днес, тъй като всичко зависи от нивото на защита на потребителите, което ще разпишем. Европейската комисия предвижда срок от две години преди пълната хармонизация. при положение, че не можем да говорим дори за минимална хармонизация в някои държави членки и за тези държави членки периода ще бъде много по-дълъг от две години. Някой упомена решение възможно решение за Франция и Белгия, но да не забравяме другите правни норми в другите държави членки, е, че това са правни норми, като англосаксонските, например, които не ни дават възможност да решим този проблем. Там няма право на обжалване. Ако вземем тях предвид, това би означавало да направим крачка назад във Франция и Белгия. Бих могла да подкрепя пълна хармонизация, ако осигурим високо ниво на защита на потребителите. А по отношение на иерархията на правните средства за защита, питам се, искаме ли да я въведем за всички държави? Ще включим ли тук и случаите, в които потребителите имат право на избор. Отново повтарям, всичко е вързано с степента на защита на потребителите. Внимателно трябва да помислим как да действаме от тук нататък. На въпроса за жизнения цикъл на продукта и гаранцията от страна на производителя. Според мен тази гаранция е достатъчна, но ако ще създаваме нови права, не можем ли да вложим малко новаторство и да изработим ново определение? Не може ли да се предвиди и гаранция от страна на производителя, която да е с по-кратък срок – и която да е обвързана от жизнения цикъл на продукта по начина по който той е определен от производителя. Например, за пералня това може да е 20 години. Производителят определя каква е продължителността на живота на съответния продукт. Ако производителят не каже нищо по въпроса, жалко. Но е добре да имаме правила в това отношение в договорното право. Така се вписваме и в принципа на кръговата економика. Това е новост. Нека да проявим новаторство. Нека да помислим за начина по който могат да работят нещата. Когато говорим за продуктите, мисля, че тук не трябва да заправяме директивата за екодизайна – Тук не говорим за химикалка или за дреха, а за продукт, който е бил наименован в и изрично цитиран в директивата за екодизайна. Нека да се опитаме да насърчим производителите да дават по-голям жизнен цикъл на продуктите си. Това е моето мнение по предложението. Благодаря. Мерси, Благодаря, господин председател. Текстът, който обсъждаме е много важен, защото договорите за продажба онлайн показват много по-големи суми е много важен. Е, напълно съм съгласен, че трябва да се осигури защитата на потребителите. Текста, който обсъждам обаче, страда от два дефакта. Първия дефект е, е, че се предвижда максимална хармонизация, което ми се струва прекалено. Аз трябва да кажа, че Френския сенат изрази своето своята тревога във връзка с субсидиарността и аз мисля, че те са прави, защото дебатите, които се проведоха, показва, че това е един текст, който отива твърде далече. Един пример, който беше споменат от господин Кавада, е, за да се гарантира живота на продуктите се влиза в една сфера, която е много трудна, защото продуктите, стоките са много различни и ако се разглеждат отделни категории, тогава ще се доведе до една а, крайна гъвкавост. Втората ми бележка е а, е, че беше показано, че а, е, има опасност от късо съединение, но моля, а, искам да кажа нещо малко по-забавно. Ако разгледаме този случай, трябва да разглеждаме националните договори в държавите а, а, и транснационалните а, договори за продажба. А, също така трябва да се каже за кратката верига а, и а, за, да се разграничат от а, международните договори. Благодаря ви. Много малко време имаме. Не виждам други желания други желащи да вземат дума. Госпожа Хаутала иска ли да вземе отношение накрая? Да, благодаря. Това бяха много полезни коментари в допълненията към внесените изменения и те обясняват базата, на която ще работим през следващите месеци. Смятам, че сега трябва да да видим какво трябва да се направи. Чувам от тебе, Паскал, за компромисите, които са формулирани в ИМКО, които ще бъдат много полезни и в нашата работа. Аз виждам творчески идеи за това как може да постигнем съгласие, хармонизация и също времено най-високо равнище на защита на потребителите и как клаусите да бъдат достатъчно подходящи за потребителите, без да нарушават техните интереси. Ние споделяме становището, че ще има трансгранични онлайн продажби. Трябва да гарантираме да има правна сигурност, която да отговаря на очакванията и на потребителите, и на бизнеса. Естествено, винаги ще се задава въпроса за местното насърчаване на стоките. Аз трябва да призная, че когато човек пазарува онлайн, не може да се види винаги дали една стока идва от Амстердам, от Хонконг или от Хелсинки. Има подобни проблеми, но това не е обект на това упражнение. И аз за това ще предложа а, първите заседания на докладчиците в Сянка да се занимаят с компромисните предложения. Благодаря, председателя, благодаря. За... Сега продължаваме с точка 6 размяна на мнение с Европейския економически и социален комитет за компетентността, признаването и изпълнението на решения по прачни въпроси и така нататък. Текста на точката. Позволете ми първо да дам на а, госпожа Мади Шарман от Европейския економически и социален комитет и след това господин Звевка. Имате думата, госпожо. Благодаря. Благодаря ви за това, че поканите, поканихте економическия и социалния комитет. Виждам, че нямате време. Аз съвсем а, кратко ще се изкажа. Европейското мото е единство и разнообразие. А, а, което включва също така движение през границите на нашите деца. Аз бях член, Кристиан Булман беше докладчик. Той се извинява, че не може да бъде тук, но аз ще се опитам да отразя становището на нашия комитет. Дошло е време това преразглеждане да бъде извършено, защото свободата на предвиждането повишава възможностите на европейските граждани. Имаме хора, които се женят помежду си. Това е прекрасно, но трябва да има и съответно законодателство. Економически и социалния комитет настоява, че най-добрите интереси на децата са от най-важно значение и те не признават национални граници. Следователно трябва да се приемат общи минимални стандарти, включително единна процедура за изпълнение на решенията, трябва да има минимален стандарт за изслушване на децата, особено тогава, когато децата могат да формулират своите виждания. Те имат право да бъдат изслушани, макар да не бъдат физически присъстващи на място, те могат да бъдат изслушани чрез видеоконференция. Би трябвало да се наложат също така и защитни мерки, когато детето може би е застрашено от а, а, увреждане. Съдиите би трябвало да получат повече социално обучение, за да може да се избегнат разликите, да се скъсят процесите и да се запасят а, а, охранителни за, а, мерките за безопасност. Трябва да има справедливи решения, особено във връзка с отговорността на родителите. Това се установява в член 55 и приветстваме повторното формулиране, но според мнението на нашия комитет този член няма да доведе до достатъчно прав... достатъчни правни основания, за да може държавите членки да действат, но ако има по-голяма правна яснота. Да комисия, комитета приветства ограничаването на броя на съдилищата. Това включва експертиза, компетентност, възможността да се избегнат забавяния, да могат съдиите да имат целенасочени знания, за да може в дългосрочен план да се засили процеса. А, връщането би трябвало да се наложи провизорно, защото всякакво забавяне се отразява зле на децата и на отношенията деца-родители. Економически и социалния комитет с удовлетворение отбелязва, че това е засегнато в текста. Най-големият дебат в нашия комитет и в групите за проучването беше а, отдаването на детето а, в институционални грижи. Ние смятаме, че първия приоритет е детето да отиде в семейство там, където това е възможно. На второ място а, приемни родители и едва на трето място, като последна възможност, институционална, институционални грижи. Комитета смята, че трябва да се включи поради економическите, социалните промени. Първо, регламентирането в случаите, когато един от родителите е от държава не членка на Европейския съюз. Мисля, че трябва да се пост постигне съгласие с тези държави, които не са подписали Хакската конвенция. А, коригирания е текст също така от го регламентира брачни въпроси. Той всъщност се говори, там се регламентират само разводите и браковете. Браковете са обект на право за сключване на брак и правото за основаване на семейство. Член 21 забранява дискриминация на базата на а, сексуална ориентация и а, тук се включват нови форми на бракове, нови форми на раз завод и раздяла, които отговарят на съвременната Европа. Благодаря, председателя, и аз благодаря. Естествено се повдига въпроса за субсидиарността. Господин Звевка има думата. Благодаря, господин председател. Много благодаря също така на е, комитета за представеното становище. Аз разбира се призовавам всички вас за повече чувствителност, отколкото беше проявена в не по-малко важни сфери, като потребителски пазари, защита на потребителите. Смятам, че и тази тема заслужава нашата чувствителност. Тази сфера е много сложна, много деликатна. Тук става дума за семейно право и както беше правилно посочено, ние трябва да бъдем много внимателни, защото правомощията на Европейския съюз в тази сфера са дефинирани много точно. Ние ще видите какво можем да направим ние в парламента и економическия и социалния комитет. За мен най-важно е е подхода, който беше представен от комисията, също така участията, които, очакванията, които имаме от съвета. Регламента Брюксел 2 е трикратно свободен, защото този регламент се фокусира върху три въпроса брачни въпроси, родителска отговорност и трето международното отвличане на деца. Това са трите сфери, които са изключително важни и са от жизнено важно значение всъщност за начина по който живеят и функционират семействата. Това естествено се отнася и за гражданските партньорства и други форми на отношения а, обхвата на преразглеждането на този регламент а, се съсредоточава върху две теми. Е, всичко свързано с родителската отговорност и също така всичко, което е свързано с международното отвличане на деца. Следователно, позволете ми да привлека вниманието ви към факта, че тук не става дума за брачни въпроси. В светлината на това, което каза току-що представителя на комитета и така ние в Европейския парламент сме тук в една консулти... съвещателна процедура. Единственият законодател в случая е съвета. Освен това, тук става дума за семейно право, така че това означава, че всякакви промени, когато бъдат приети, трябва да бъдат приети единодушно, което на свой ред показва, че тук имаме изключително деликатен въпрос пред нас и ние трябва да решим как ще бъде приложим компромиса и приемлив за всяка държава членка. Тук също така се показва, как трябва да подходим към обсъждането на тези изключително деликатни въпроси. Също така съм съгласен с това, че преразглеждането и преработването на този регламент е изключително неизбежно. Повишаващия се брой на трансгранични двойки, начина по който изглежда живота ни в момента, много, всичко е много променено и трябва да отдадем много повече внимание за защитата на интересите на децата. Това е много важно не само в случай на раздяла и, или развод в правния смисъл на думата, а, и дори в етапа, когато брака формално съществува, но всъщност вече няма отношение между съпрузите и именно тогава се случват най-много отвличания на деца. И това е изключително важно. Приветствам факта, че ще придадем много значение на решаването на тези въпроси. Ще предложим решения на съвет на съвета, но основната цел в този процес е интереса на детето и детето не е собственост на родителите си или на някаква организация или дори на държавата. Детето е човешко същество, което заслужава най-високо уважение и подкрепа, докато порасне и вече може да решава само за бъдещето си. И така, отново мога да кажа, тройно тройна свобода. А, трябва да съкратим процедурите до 18 седмици. 3 по 6 седмици за първо инстанционното производство и след това за вземане на решението. Изключително е важно този срок от 6 седмици за всеки етап на операцията, така да се каже, не повече. Защо? Защото всяко забавяне на а, производството и всякакви юридически трикове, които си играят различните страни, поставят детето в а, правна несигурност и личен дискомфорт. Така че колкото е по-кратко производството, толкова по-бързо ще се стабилизира ситуацията и толкова по-добра защита ще се осигури за интересите на децата. А, премахване на екзекватурата, това е една тема, която се повдига непрекъснато по време на обсъждането в правната комисия. Всеки знае много добре, че това води до огромни забавения на производството, осложнения за страните, допълнителни разходи за страните. Така че ако искаме да упростим а, и да ускорим процедурата и ако искаме да направим ситуацията по-проста за всички, аз съм дълбоко убеден, че трябва да премахнем екзекватурата, като същевременно запасим възможността да се започне, да се заведе дело за а, а, отказ на прилагане на решението, но това е само за защита на интересите на децата. Ако интересът на детето не е защитен или ако има много голяма промяна в семейното положение, в ситуацията в семейството или на детето, или прилагането на съдебното решение, тогава би било възможно да се започне процедура, която да обърне посоката на цялата операция. Има нещо ново в контекста на международното отвличане на деца. Не става дума тук само за този 6-седмичен срок, за който говорих, а става дума и за това как ще регламентираме самото естество на производството. Отново и отново беше подчертавано, когато сме организирали изслушвания с експерти. Аз тук говоря за изключителната важност на това децата да бъдат изслушани. Това не е атака срещу процедурни мерки, които съществуват в съответната страна. Изслушването на детето ще се направи на базата на а, а, разпоредбите в определена държава. Ние обаче настояваме необходимостта детето да бъде изслушано, за да бъде валидно производството. Детето има право да бъде изслушано, както в дела а, за родителска отговорност, така и в дела за международно отвличане на деца. И ако детето може да формулира и да изрази становище и мнение, трябва да се даде възможност на това дете да направи това и то в реални а, измерения. Това трябва да се направи на практика. Ако не бъде направено, тогава може да се започне процедура за обръщане на цялата тази операция. Естествено, това изисква много конкретен подход от наша страна и трябва да създадем една добра среда, за да може да се приложи този регламент. В тези случаи трябва те да бъдат разглеждани, делата трябва да се възлагат на съдилища с опитни съди в тези процеси, защото техните решения трябва да бъдат в интереса на детето. Именно това беше представено в становището на Европейската комисия. И сега преминаваме към темата на съдебното сътрудничество между държавите членки. Тук става дума не само за съдилищата, но и организациите, които знаят много добре как се защитават интересите на децата, кой може да предостави най-добрата информация и как трябва да се водят делата. Един друг въпрос, който е много важен за тази дискусия не всеки въпрос, който се отнася до семейното право, се разглежда в съда. Има много възможности и за медиация между семействата и това е изключително важно, ако четем най-добро, най най-добри интерес на децата. Понякога е много лесно да се говори неформално с помощта на медиатор, а не в а, а, формалната среда и обстановка на съдебна зала. Трябва да се отчете възможността най-добре да се отрази това на детето и трябва да насърчим хората първо да прибегнат към медиация преди да отидат в съда. Не мога да си представя, че този регламент ще бъде добре приложен, ако не вложим достатъчно внимание върху обучението на всички централни власти а, и а, обучението на съдиите и тяхната компетентност. Надявам се, че това ще бъде добра роля, която ще може да бъде изиграна от а, мрежата, която предоставя обучение на съди. А, имаме сигнали от тях, че те искат да участват в това отношение, за да може да се прилага по-лесно регламента Брюксел 2А. И както казах, всичко това е насочено към най-добрите интереси на децата и следователно всичко тук в Европейския парламент, нашите обсъждания, обсъжданията в рамките на съвета ще трябва да се съсредоточат върху най-добрите интереси на децата и очаквам размяната на становища с колегите. Знам, че тази тема е много интересна. Има много хора, които се чувстват е, много ангажирани в тази сфера и се надявам, че това ще бъде импулс за всички нас да убедим съвета да подготви много, едно много отворено предложение, което да може да бъде прието от съответните държави членки. Благодаря. Благодаря. Мога ли да помоля госпожа Гепхарт да вземе думата, но моля ви кратко. Благодаря. Искам първо да благодаря на господин Зивка, както и госпожа Шарма, за изказванията им които са много важни. Аз лично искам да се концентрирам върху родителската отговорност и отвличанията на децата. Това са много важни теми, според мен. Господин Севка, радвам се да чуя, че поставяте ам, добруването на детето най-вече в центъра на регламента като медиатор от страна на, като посредник от страна на Европейският парламент съм изготвила много доклади и виждам, че някои от препоръките ми вече са част от законодателството. Винаги е а, интересно, приятно да видим как идеите се разпространяват. Правото на детето трябва да бъде взето предвид то да бъде изслушено, да се види каква процедура трябва да се осъществи, от кого. И разбира се, има и съдии, които по време на цялата си кариера не са се сблъскали с една от тези процедури. Те не са лесни тези процедури, особено като си им предвид различните култури, различните възгледи. Има нужда от известен опит има също и въпрос, свързан с големите закъснения, когато се взимат решения, които засягат деца. А, примерно при медиацията нещата са много по-бързи. Затова медиацията трябва да бъде призната в това отношение. И, както казахте, понякога медиацията може да реши страшно много проблеми и то бързо. Трябва да внимаваме медиацията да не доведе до ситуация, при която юридическата процедура да я спъне. Трябва да се осъществят големи процеси от страна на властите по член 16, за да се, постигне бързи, да се постигнат бързи действия. Също, член 7.1, вие казвате, че ако детето е отвлечено в друга държава, друга спрямо процедурата на а, спрямо държавата на местожителство се прекъсва съдебната процедура. Странно. В такъв случай много лесно може да се програмира и да се предвиди умишлено а, подобно отвличане, ако един от родителите иска да смени законодателството, което ще се прилага. Смятам, че правото на детето трябва да бъде взето предвид. Детето трябва да бъде изслушано. И в съображенията трябва да се предвидят минимални норми, минимални стандарти за изслушването на децата. В някои държави това вече е предвидено, но има други държави, където няма тази култура. И ще бъде добре и съвсем логично да се предвидят такива норми. Относно бързината на решенията, тук се говори за заинтересована страна и трябва да видим да не размиваме нещата и също да се уточни понятието заинтересована страна. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря. Това е тема, която е много, много важна и която често ни се представя тук на европейските депутати. Мисля, че можем да работим заедно и най-вече не можем да а, оставим настрани тази тема. Много държави говорят за добруването на, на детето, а после се скриват зад националните си прерогативи чух какво казахте. Има един елемент, по който съм наистина убедена, а именно заличаване на процедурата по екзекватура. А, вече сме говорили за това при Брюксел 1 и мисля, че можем да разберем известните задръжки тук но а, трябва да имаме и повече ост, повече дистанция, за да видим и положителните страни. И второ, възможно, трябва да бъдем най-ефикасни при слушането на децата. Разбира се, има различни традиции, но вярно е, че а, обучението и медиацията са много важни форми. И може би ще е добре това да се предвиди повече в детайл, така както и ти каза, Тадеуш. Това е една област, което трябва да уточним допълнително. В Страсбург чествахме годишнината от Правната академия. Смятам, че наистина имаме нужда да конкретизираме, за да помогнем по този начин на децата. Благодаря. Това беше последния желаящ се да се изкаже по а, този обмен на становища. Сега продължаваме с точка 17, което е разглеждане на а, доклада за авторското право в рамките на цифровия единен пазар. А, разбирам, че в един момент ще трябва да прекъснем разглеждането, защото в 11.30 започва изслушване. При все това, нека да направим каквото можем. Thank you, Chair. Благодаря. Разбирам, че имаме 15 минути за този дебат. Ще се опитам да не отнемам повече от 3 минути от оставащото време. И така, директно влизам в същността. Какви са моите намерения при изготвянето на проекта доклада? Мога да говоря само общо по основните е, изменения, които представих по предложението на комисията. Относно обхвата и целта, смятам, че трябва да не забравяме, че заглавието на доклада посочва, че говорим за авторско право в единен цифров пазар. Така че целта ни тук е просто да гарантираме, че цифровият пазар и авторското право могат да вървят ръка за ръка. Трябва да се направят изменения, естествено, например, дигиталното използване на мрежите, прилагане на цифрови информационни процеси, например текст и, да, и data mining. И също а, всичко, което се предлага чрез цифрови технологии на нашите европейски граждани. Има много предизвикателства, някои от които са свързани с авторските права, но пазара непрекъснато се променя и зависи и от а, а, цялата схема на потребителите. Разбира се, всички сектори, когато се сблъскат с цифровите технологии и развитието в тази област, са изправени пред предизвикателства. Но има също и други предизвикателства, свързани с упражняването на правата при работа. Така че е много важно, според мен, да решим проблемите с авторските права. Има инстанции, където има примери, където самия пазар предложи решение, намери решение и те работят. тези решения също трябва да бъдат уравновесени и да вземат предвид всички заинтересовани страни в веригата на ценностите. Според мен, за доброто функциониране на авторските права имаме нужда от добро, добра хармонизация, балансиран подход, решения водени от пазара и правна сигурност. И това ще стане чрез един широк дебат. Например, при текст и Date and това, което се казва в предложението на комисията е, че или а, с, дефиницията е твърде широка или твърде тясна, както обикновено. Ние трябва да решим какво могат да правят а, институциите за, а, и, за търсене и какво може да се прави с дейта майнинг но пък да не забраним по този начин използването на подобно търсене на данни от другите потребители. Много често трудностите при подобни търсения са плащане на абонамент, примерно при търсене на някакъв текст. Но има също така и а, проблеми с формата на четене. Друг проблем, който трябва да се реши е кой за какво плаща. Тук предложението ми е следното. Да има а, законен достъп, да има концепция за законен достъп. А, по този начин всеки ще преговаря за лиценз с а, м, издателството. Но това не може да стане, ако документа вече е публично достъпен. Когато говорим за една нова компания, която те първа стартира, или пък една голяма фармацевтична компания, пазара ще определи цената на достъпа. Но законният достъп не е изключение, защото вече имаме принцип, че не може да има използване на кумулативност тук. Различни цени също могат да бъдат е, отчетени за тези цени, които се плащат за лиценз, а също могат да бъдат отчетени като фирмени разходи и съответно да бъдат приспаднати. Разбира се, мога да говоря още много, но просто се опитвам да се придържам към малкото време. Също обхвата на достъпа е с цел да се улеснят нещата. Разбира се, можем да учим и извън училище и трябва да има система, която да го признава. А именно за това а, казвам, а, говоря за а, образование и дипломи от акредитирани институции, но и от други. И държавите все още имат възможност да изключат някой, някакво съдържание – и дори и книги, учебници, ако смятат, е, че е правилно. Но трябва да се види как, е, примерно, да се улесни достъпа за ученици и за учители, тези, които наистина участват в подобни учебни действия. Също предложих промени в текста на дефиницията за така нареченото Out of Commerce Works. А, тук имаме съгласуваност на дефиницията, както за институции, работещи с културно наследство, така че първо трябваше да направим съгласуване на текста за дефиниция на такава културна институция с дефиницията, която е за културните произведения сираци. И за това промених дефиницията. Но в промените, които предложих, авторите а, трябва да имат право на глас за даване на достъп до съдържанието на техния труд и евентуално да има разширено лицензиране. И също предложих изменения, евентуално да няма лицензи а, и да има изключения за съдържанието да бъде цифровизирано и да се осигури обществен достъп до съдържанието, дори в държавите, които нямат такива лицензни системи за цялата територия или за дадени сектори. Преговорите бяха водени от държавите членки и показаха голям интерес. правото на публикация, член 11 и точките от преамбюла. Издателите на преса определено трябва да се адаптират към новите навици на потребителите. Много често може да се окаже, че съдържанието е копирано от някъде, но трябва, смятаме, да се дават референции и индекси. Процесите трябва да бъдат признати като отделни и не смятам, че можем да постигнем балансиран подход, ако пренебрегнем се който и да е елемент от процеса. Това, което се опитвам да предложа е среден път и съответно правна презумпция. правната презумпция ще даде на издателите с карта, така да се каже, на маста за преговори и смятам, че трябва да продължим, въпреки че това е стъпка в непознатото, но пазарът все повече ще работи в тази насока, ще имаме различни бизнес модели и ще трябва непрекъснато да работим с такива нови и гъвкави потребителски елементи. И последно, аз Съгласна съм, че имаме нужда от договор, имаме нужда от технически мерки и не съм съгласна, че трябва да обличем в правни а, одежди целият текст. И а, имаме нужда да защитим правата, без да променяме директивата за електронна търговия. Или пък да не загубим ограниченията и изключенията, за които сме благодарни в тази директива. Така че член 13 трябва да работи по един балансиран начин. За тази цел имаме нужда от много специфичен обхват, основно по това към кого се обръщаме и какво съдържание разглеждаме. Благодаря и очаквам коментарите на докладчиците в Сянка. Благодаря. А сега, преди да пристъпим към дебата, Имайки предвид малкото ни време, нека да кажа, че точка 9 и 10 ще се разгледат в 4.30 тази, този след обед. Отлагаме ги. И тъй като трябва да започне изслушването след няколко минути, имам 7 желаящи да вземат думата. Ако, жел... Е, ако желаете, можете да се ограничите до една минута или или е, давам думата на първите и дебата ще продължи на следващото ни заседание. Госпожа Реда има процедурен въпрос. А, благодаря, господин председател, смятам, че трябва да дадем първо приоритет на докладчица в сянка. Да, това може да бъде наистина решение, но не се решава проблема с времето. Месис Нибла? Entschuldigung, ich finde, es ist ja doch eine wichtige Debatte und ich würde einfach... Мисля, че дебата тук е много важен Е, няма нужда да изслушваме сте сянка само за една минута. Това е безсмислено. По-скоро, нека да, ни, да имаме време и да всички да коментират подробно. Може би след обещен ще ни дадете време. then, uh, then uh, we've... В такъв случай ще скъсим изслушването, за да имаме 20 допълнителни минути за дебата. И ще продължим дебата на следващото заседание на комисията. Господин Кавада. Благодаря, господин председател. Колеги, благодаря на госпожа докладчика за тази усилена работа, която поставя добри основи, но която малко ме изненада. мога да кажа, че предложението на комисията е, ми се струва уравновесено, взимайки предвид технологичния напредък, и в цифровата област и адаптирайки ги за а, авторските права. Но проектът доклада се откъсва понякога от първоначалния текст. Това е проблем. Има точки, които трудно бихме могли да подкрепим в настоящия вид. Трябва да работим заедно, за да а, променим гледната точка. Шест такива проблемни точки. Първо, относно а, отговорността на платформите. Дефиницията за активна платформа е много важно и е, трябва да я запазим. По този начин ще направим разлика, много ясна разлика, платформите, които ще бъдат подложени на директивата за електронната търговия, от тези, които ще попаднат под приложението на този текст. Друго, трябва да разясним че платформите имат една активна роля в електронното публикуване. Второ, задължителното филтриране на съдържанието. То по никакъв начин не, е, не нарушава прилагането на текстовете за авторските права. Не става въпрос за а, мярка за филтриране, която заплашва основните права или пък хартата за тези основни права. Още повече, тя счита интелектуалната собственост за фундаментално право. Мисля, че трябва обаче да излезем от тази двусмисленост. Платформите, значи, ще филтрират съдържание, чувствително съдържание. Например, борбата с тероризма, расизма, подбуда към омраза, антисемитизъм. Защо ще е толкова трудно да се а, наложи филтриране и към авторските права, след като вече а, има подобна технология? По, посредниците от вчера са се превърнали в разпространители на съдържание днес. Смятам, че там имаме проблем. И, например, при YouTube пропорцията на стоиността, директно свързана с генерирането на приходи, представлява 66%. Това е огромно. Тази разпоредба, която беше а, почти изключена от доклада, а, а всъщност в текста на комисията е залегнала правилно. Така че очевидно е, че платформите трябва да позволят достъп до пазара, при условия на а, равна конкуренция. И също член 11 и е, съседското право. Това не трябва да бъде заменено, защото не ограничава достъпа до съдържание. В проекто доклада има вид грешка спрямо а, е, дефиницията а, е, издател на преса. Това не е а, ген, защото статута агент всъщност нищо не значи. А, не се знае, не се знае дали даже да го пишем агент, той има някакво право. Трябва да има лиценз за това. А през агенциите, ако те трябва да прилагат с това право, може би ще стане грешка, ще стане объркване. Трябва да разясним всичко това. А, публикация, през публикация, нека да го разберем добре не означава, че това са литературни произведения, защитени по директивата. Може да има снимки, видео и всякакъв друг тип нов материал. И а, съответно правото трябва да въжи за тях. И а, по, този, който го публикува, трябва да заплати на автора относно тъй наречените data, data mining. А, научните институти трябва да се възползват от изключение в рамките на партньорства, които да са между обществения и частния сектор. Много е трудно да не се прави научна дейност а, без да се използват частни такива фондове. А, но участниците в това сътрудничество трябва да работят с частни асоциации, с работещи с нетърговска цел. Един пример. Например, а, а, Лигата за борба с рак. Също има а, възможно, трябва да има възможност за справедливо заплащане за авторите и а, за артистите а, и всички тези, които не са подложени на колективни трудови договори, трябва да могат да а, се възползват същите права а, и да получат за съответното заплащане, справедливо заплащане, а, което да не може да им бъде отнето по никакъв начин и има нужда от защита. И в заключение искам да кажа, че ми се струва необходимо да работим заедно и оставам на ваше разположение, а, за да работя съвместно с докладчика. Трябва също да насърчим един а, осигурен гарантиран достъп, по-сигурен достъп и да подобрим заплащането. И всичко това да не забравяме и а, ползвателите, които трябва да имат качествено съдържание а не съдържание, което да е всъщност лошата храна на създаването. Благодаря, госпожа Регна. Uh, благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да благодаря на докладчик за прозрачния подход, който възприе в този доклад. Мисля, че е добре, че докладчика използва вече съществуващото законодателство. Проекто доклада подобрява допълнително първоначалното предложение на комисията. Подкрепям идеята за несъздаване на нови изключителни правила, които допълнително ще подкопаят системата на авторското право. Целта на тази реформа е да се създаде цифров единен пазар и да се упростят правилата. На предложението на докладчика по член 11 за създаването на правна презумпция за издателите – мисля, че това подлежи на обсъждане. Имаме обаче някои безпокойства за случаите, в които журналистите изпращат неизключителни лицензии на издателите. Та в такъв случай издателя ще може ли да се произнася по отношение на съдържание, по което няма изключителни права. Академичните издателства съвсем не влизат в обхвата на тази презумпция, защото по този начин ще имаме смесване с принципа за отворен достъп. Очаквам допълнителната ни дискусия в това отношение. По член 13. Добре е да приведем в съответствие текста с директивата за електронната търговия. Имам някои безпокойства с предложението на докладчика, защото смятам, че член 13 и съображение 38 разширяват отговорността допълнително. Директивата за електронната търговия създава ам, правила за случаите, в които няма изключителни правила. Но имаме четири различни директиви, които уреждат едно и също и би било трудно да се разберат какви са точно правните задължения. Съображение 38 въвежда мерки за платформите – това отношение е важно да вземем предвид съдебното решение на съда, който постанови, че задължителния мониторинг накърнява хартата с основните права. Аз смятам, че трябва да насърчаваме е, технологичните мерки, да видим и какъв е подхода на имко в това отношение – дори и при доброволните споразумения не трябва да има такова задължение за общ мониторинг. Относно изличането на данни и на текстове, подкрепям измененията в това отношение, а по отношение на изключението при преподаване, Имам безпокойство във връзка с възможността държавите членки да дават разрешение вместо а, изключения, защото има случаи, в които такива разрешителни или лицензии в момента съществуват на пазара за университетите. Не трябва да отиваме отвъд а, а, не до там амбициозното предложение на комисията – необходимите изключения, които са необходими за е, общата дискусия, трябва да бъдат разгледани от различните комисии и по култура, имко и така нататък. Същото и по отношение на оперативната съвместимост. За това ще внеса изменения по тези аспекти и се надявам, че те ще бъдат включени в реформата. Ще спра до тук. Очаквам дискусията и се надявам, че е, ще имаме добри заключения по тази реформа, която чакаме от дълго време от страна на Европейската комисия. Госпожа Ниблер. Ja, äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, möchte zunächst auch mich herzlich bei der Berichterstatterin. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика за изключително пълния доклад. Може би да кажа само едно нещо, тъй като нямаме достатъчно време. Смятам, че предложението на комисията и на докладчика са... Предложенията на комисията и на докладчика са по-скоро балансирани. Разбира се, ще трябва да проведем допълнителни дискусии по някои аспекти, ще трябва да внесем допълнителна точност, по елементи, които спомена господин Кавада, но а, основата, на която трябва да работим е добра. Многократно в комисията Юри сме споменавали, че трябва да си отговорим на въпроса дали искаме да осигурим закрила на творческия сектор. Да или не? Желаем ли да защитим всяко творческо съдържание, без значение дали то е видео съдържание или друго? Или подобно съдържание може да се използва системно – Наистина, многократно сме обсъждали въпроса и аз винаги съм смятала, че към момента няма балансирано разпределение на ценностите в това отношение. Тези, които създават някаква творческа ценност, тези, които създават нещо, трябва да получат възнаграждение за труда си. А, когато погледна текста, има три неща, които ме притесняват. Първо, по отношение на използването на данните. В това отношение предложението на комисията е добро, с изключение на случая, в който се говори за използването на данните за научна и развойна дейност. Не смятам, че това изключение трябва да се прилага за всички. Напротив, трябва да внесем допълнителна яснота и когато съдържанието се използва за търговски цели, това изключение не трябва да се прилага. Това изключение може да се прилага само за използване с нетърговски цели. Член 11. Публикациите в пресата. Желаем ли да защитим творците? Желаем ли висококачествена журналистика? Е, искаме ли да се борим с разпространяването на фалшива информация? Не смятам, че всичко може да се използва безплатно, без предварително да сме се уверили кой е автора на съответното съдържание. Предложението в член 11 засилва правата на издателите, което е чудесно. Имаме правила за производителите, за телевизионните канали. Така че наистина смятам, че издателите също трябва да попаднат в някаква регулаторна рамка. На следващо място прехвърлянето на ценности. В това отношение предложението на Европейската комисия е разумно. Изходната точка на докладчика, който напомня, че директивата за електронна търговия трябва да си остане непроменена, е правилно. но все пак ми се струва, че първоначалното предложение на комисията като че ли бе променено от предложението на докладчика. Надявам се, че няма да оставим творческия сектор без никакво съдържание. Благодаря, господин председател. И аз на свой ред бих искала да взема думата по тази важна тема и по проекто доклада който е обект на нашето внимание днес. Аз принадлежа към ЕНП. Много от вас също са членове на тази политическа група и знаете, че ние винаги сме искали да бъдем лидери по отношение на насърчаване на а, авторското право, правото на интелектуална собственост. Така че ние винаги сме искали да се засили правото на интелектуална собственост и авторското право. Това трябва да са двете основни оси, около които оформяме позицията си. Винаги имаме в предвид това и в рамките на дискусиите по различните законодателни предложения. Няма да говоря много, тъй като има много неща да кажа по директивата. Ще насоча вниманието си само на два елемента. Първо, член 11, създаването на сродни права за издателите. Господин Кавада и госпожа Ниблер се спряха вече на релевантността на текста в първоначалното предложение на Европейската комисия. Там се създават такива сродни права за издателите, нека да ви кажа, че смятам, че това е един лош сигнал. Независимостта на пресата днес е за... застрашена. Ако искаме да се развиват, да се развива независимата журналистика, тогава трябва да дадем възможност за по-добро възнаграждение на независимите журналисти включително и тези, които работят онлайн. Промененият текст на член 11 се базира на възможността за представителност пред съдебните власти и по този начин се стига до създаването на сродни права за издателите. А според мен е много важно те да могат да извършват своята работа и журналистите да получават адекватно възнаграждение. Много се говори за неефективността на подобно право, но в тази а, борба на сила, която се извършва измежду различните играчи в интернет – Единственият, който може да се справи е Европа. Чрез създаване на сродни права за издателите. Според мен това е уместен подход. Относно разпределението на ценностите по цялата верига, Разбирам какви са намеренията на докладчика, но се опасявам, че начина по който предлагате да преформулираме член 13 и съображение 38 само ще доведат до допълнителна неяснота, двусмислие и правна несигурност. А не това е намерението ви. Всички сме съгласни, че трябва да има правна сигурност. Това, което искам да кажа е, че в сравнение с първоначалното предложение на комисията, това, което вие предлагате, допълнително нарушава сигурността. Много економически оператори тълкуват вече разширително нашето законодателство и използват това тълкуване, за да избегнат правните си задължения и за да не поемат отговорност. Ще се опитам да внеса изменения, които е, да доведат до повече яснота. Като целта ми, повтарям, ще бъде да защитим културното и творческо разнообразие в Европа. Това е изключително важно. Нуждаем се от модерна регулаторна рамка – която да има баланс. Заключение и приключвам. Относно възнаграждението на артистите, на творците и така нататък, като че ли е, комисията е била малко скромна в подхода си. Да, темата е сложна, но нека да помислим за механизъм на пряка компенсация, за да има неочуждимо право за равно заплащане на всички творци, автори и така нататък. В това отношение има едно юридическо предизвикателство, но ние можем да се справим. Uh, uh, uh, Mrs. Geringer. Госпожа Герингър. Yes. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałam przede wszystkim благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да благодаря на докладчика за изключително точно планираната работа по този доклад. Не си спомням да съм работила по друг доклад, в който да е бил извършван такъв задълбочен анализ от страна на всички заинтересовани страни. Така че ви благодаря. Смятам, че издателите имат достатъчно права, така че е излишно да осложняваме допълнително така или вече е, сложната ситуация. Необходимо е да се спазва закона. Разбира се, всички трябва да бъдат възнаградени според правилата и според мен не трябва да създаваме допълнителни права би ми се искало да има повече хармонизация относно ограниченията и изключенията, особено по отношение на обучението. Обучението в целия живот. В това отношение аз бих отишла дори малко по-далеч. Много предприятия се създават в момента, в който ние говорим тук и много а, такива ще бъдат създавани за в бъдеще, затова трябва да се занимаем и с този въпрос. Относно използването на съдържанието в интернет. Ще бъда кратка. Смятам, че слушването, което ще проведем след малко, доста ще ни осветли по въпроса. Искам и се да има хармонизация по отношение на изключенията и не на последно място бих искала да кажа, че разчитам на добро сътрудничество с социалистите и демократите. Надявам се, че работата по това досие ще приключи по време на Малтийското председателство. Наистина стискам палци Надявам се поне първия кръг от преговорите да приключи до тогава. Госпожа Ханибал. Благодаря ви, благодаря и на докладчика, благодаря и на комисията изключително добре балансирания доклад. Не зная колко са работили и комисията, и докладчика по него. А, зная, че има допитвания, но в момента сме в процес на размисъл – И трябва да спомена някои важни елементи и принципи. Необходимо е да използваме принципите за цифровия свят и да ги използваме по начина, по който правим за всичко останало, което означава, че трябва да се уверим, че тези, които се занимават с журналистика, с творчество, тези, които работят по един или друг начин в тази сфера, трябва да получат коректно възнаграждение. Това не винаги се случва на практика. Това е важно. На следващо място, всички тези, които генерират съдържание, които произвеждат съдържание, платформи, всички те носят отговорност. Закона към тях трябва да се прилага. Те носят същата отговорност като а, тези, които снимат филми, режисьорите, а, телевизионните водещи и така нататък. Нека да не забравяме, че в цифровия свят трябва да прилагаме основните принципи, които прилагаме и извън интернет, в реалния живот – Аз съм малко по-критична по отношение на платформите. Говорим за активни и пасивни платформи. Аз обаче не смятам, че подобно разграничение съществува. Начина, по който платформите качват информация, зависи от тяхната иерархия на ценностите, която няма да съдя. Но когато създавате алгоритъм, вие всъщност правите някаква презумпция за тези ценности. Тук не говорим за статично събиране на данни. Такова съществува, но, в, но това се нарича архив. Тук говорим за активно качване на данни. Всеки, който активно изважда в публичното пространство това съдържание, има права и задължения. И към момента тези задължение, отговорността не бива поемана. За това трябва да помислим как е, ще гледаме на тези платформи. Тези платформи трябва да бъдат под контрола на закона. Според мен не съществува такова понятие като свободен интернет. Включването на информация в публичния сектор трябва да подлежи на законни разпоредби. Всички, които работят в съответния сектор, трябва да получат коректно възнаграждение. Те имат право на такова възнаграждение. Журналистите трябва да бъдат заплатени подобаващо. Как да се преборим с разпространяването на фалшиви новини? Можем да го направим единствено, ако имаме добра регулаторна рамка. Регулация. Именно за това говорим. За да може да контратакуваме тези злоупотреби, които се случват все по-често и по-често. Нека да гледаме на интернет, по начина по който гледаме на истинските неща в живота. След като приемем този постулат и много други неща се изясняват. Но според мен по този начин трябва да гледаме на нещата. Смятам, че доклада е добър. И няма да отнемам допълнително време, защото е, ще ще проведем изслушване, но ми се иска да имаме добра дискусия. Вече чухме различните гледни точки, но докладът е добър и е важен. И нека всички да дадем своя принос. Нека наистина крайният резултат да е най-добрия за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, госпожа Розиер. Euh, Благодаря, господин председател. Очаквахме много от това предложение. Още повече, че предвижването на културни ценности не винаги води до е, съответното възнаграждение. Целта на това предложение е да се даде възможност на всички творци да продължат дейността си. Предложението на комисията е интересно в три отношения. приравняването на ролята на издателите с останалите участници в творческия сектор, всичко свързано с платформите и с липсата на ценности и по-доброто възнаграждение на производителите на творческо съдържание. Докладчика е свършил отлична работа, но като че ли в доклада си той се отдалечава от целите. Като че ли забравяме ценностите и целите ни. А целите ни са творческия сектор в Европа да се развива добре и творците да могат да живеят от труда си. На въпроса за прозрачното възнаграждение на творците, предложението на докладчика е добро член 15, член 16. направ път сме в тях, но пък бях изненадана да видя, ролята на една качествена преса, предоставянето на достоверна информация – и начина по който се урежда тази възможност. За нас това трябва да е на предна линия. Сродните права също са важни. По този начин издателите ще имат същия статут като останалите. Интернет посредниците злоупотребяват с договорните възможности. Ето защо е важно да работим в това отношение. Още повече, че сега ни се казва, че ще се стигне до правна несигурност. Но и сега има правна несигурност. Поставя се под въпрос ролята на издателите. А имаме сродни права за творците в другия сектор, в музикалния, в творческия. Така че това е истинска аномалия. Защо издателите да не се разглеждат като останалите творци? Относно платформата за и разминаването на ценностите по нея. Всеки решава сам каква стойност да даде на дадено съдържание. Затова се крие издателска дейност. Филтрира се съдържанието не само на базата на правно, правните задължения, но и на базата на виждането на издателя, на базата на посредниците. В случай, в който се качва дадена картина, някой може да реши, че тя може да шокира а, обществото. Така че в този случай се упражнява избор. Европейската комисия изтъква аргументи в предложението си, за да може тези посредници да попаднат в регулаторната рамка, тъй като посредниците понякога получават колосални суми. Мислих си, че вървим на прав път, а сега като че ли тръгнахме назад. Няколко думи за изключенията. Точно за тях ще имаме изслушване сега. Това е един вид отчуждаване на правата на творците. Това може да е оправдано с оглед на принципа за обществения интерес, но най-малкото е да се предвидят някакви компенсации. Когато някой извършва економическа дейност, това означава, че създава и право на възнаграждение. не трябва да се задължават някои потребители, аз не обичам така да ги а, наричам, да предвиждат възнаграждение. Но все пак трябва да помислим за компенсации. Много ви благодаря. А, за, на този етап можем да приключим това обсъждане. Ще продължим на следващото ни занимание. Веднага започваме изслушването по а, новите изключения, новите задължителни изключения. Ако не успеем да се вместим във времето, а, което ни е дадено тази сутрин, ще спре превода. И сега искам да поканя първия оратор, господин Алан Страул. А, професор в Католическия университет в Ловен, който да разгледа академичната гледна точка. Имате думата не повече от 6 минути. Благодаря, господин председател. Искам да ви се представя. Аз съм професор, преподавам право авторско право, работя с издатели. В момента не, преве... не представям никого, ако говоря от името на някого. Това е от. говоря от името на, економическо, на Европейското дружество по авторското право нямам правомощия. Извинявайте, господин професор, а, искам да помоля за тишина, казва председателя. Моля, спрете разговорите. Благодаря. Продължава оратора и така, аз съм а, професор, така че може би съм а, малко а, а Не, опитвам се да премина към следващия слайд. съм предложенията на комисията и моето изказване се основава на текстовете за комисия. Разгледах измененията и съвсем накратко, но смятам, че те е, Семя, те вървят в правилната посока, текстовете са Измененията са малки, в правилната посока нямам проблеми с новия текст. Трите изключения, първото в текста на комисията, повдига най-много проблеми. То е може би най-важното, защото мисля, че за бъдеще би трябвало да има възможност за извличане на данни, които да бъдат изпращани. Това е много важно. Важно е също така да се подчертая, че става дума само за, главно за сурови данни, което означава, че авторското право а, няма да бъде много засегнато. Естествено, има някои проблеми тогава, когато се транспортира нефт, например, може да има ефекти на разлива и на някакви щети, за които ще говорим. И бих желал, ако успея да мина на следващия си диапозитив, е, дефиницията на извличане на тексти и данни. Дефиницията отговаря на, директи... на дефиницията в проекто директивата и това мисля, че е в правилната посока, но тук трябва да се посочи, че се извличат данни а, и а, тук не знам дали това е пряко свързано с, с авторското право, защото данните не са защитени и целта е да се направи анализ и да се генерира допълнителна информация като тенденции, схеми и така нататък. Ако да, дали трябва данните, извличането на данни и на текст да бъдат включени а, от в авторското право? Според мен отговора е не. А, информацията и данните не са защити. Така че тук ние боравим с данни, а, мисля, че извличането на тексти и данни а, не е свързано с, с авторското право. А, а, и според нас трябва да остане извън приложното поле. Когато се извличат тексти или данни, както се казва в дефиницията, не а, не, вие се опитвате да намерите някаква информация, някакви корелации, връзки, тенденция и а, срещането на определена дума. Това не е употреба според авторското право. И последния проблем – е, че всъщност ако а, извличането на тексти и данни е защитено от авторското право, това е противоположно на а, идеята за авторското право. Това е моята идея, но не само моя, а на дружеството за авторското право. И аз мисля, че проблемите идват от. А, правата за възпроизводство. Виждате дефиницията по всякакви начини, по всякаква форма. Тогава вече може да има проблеми, включително времени копия. Тук интерпретацията е твърде широка, особено от съдебните инстанции, защото имаме проблеми без други копия и които са необходими за обмяна на информация, за това как работят мрежите. Всички тези въпроси са включени в широката дефиниция на възпроизводството, която според мен отива твърде далече имаме проблеми за разширяването на възпроизвеждането и свеждането до няколко технически копия. Естествено, това е едно радикално виждане. Ако смятате, че трябва да има а, едно правило, което да включва извличането на тексти и данни. Може да го обсъдим. В текста на комисията имаше бенефициент, дефиниран като научна изследователка организация, но а, надвишихте времето, казва председателя, но както казах, е, има едно ново изменение на член 31, което е в правилната посока, защото отделните лица не са включени в това определение, е, както и някои частни организации, някои университети, които не са са описани от дефиницията на научните институции. Вървим в правилната посока. Мисля, че това е едно условие, което фигурира в изменение 31. Съгласен съм, няма дефиниция на целта за научните изследвания. Това е дефиницията е много важна. Останалите коментари не са чак толкова важни и може би това ще бъде максимата, която трябва да следваме във връзка с, с интелектуалната собственост. Ние би трябвало да разгледаме а, проблемите на доминирането на данните, но това е извън а, приложеното поле на авторското право. Благодаря, господин професор, за разбирането, което проявихте за нашите ограничения. И сега госпожа Мария Елизабет Ребиндер, е, юрисконсулт на университета Аалто. Отново 6 е, минути имате, госпожо. Да, благодаря. И така. Ще представя а, е, научните организации и библиотеките. Ние сме много удовлетворени от е, доклада. А, науч научно-изследователската общност създава създаващите се предприятия и, и всъщност всичко това е извън организациите. Извличането на данни е изключително важно и ако отидете там, където започват нещата в Лисабонския договор, тогава може да се каже, че научните изследвания не са само за университетите, те са за иновациите, за економическия растеж на Европа и а, имаме това в а, доклада. Наистина нещата вървят в правилната посока, както каза професора. Имам един коментар, защото в член има дефиниции, а дефиницията на лице липсва, а това е може би най-важното нещо. Аз работя от 1994 година с авторско право. Моето семейство се занимава с авторско право от 100 години и това е много важен закон. Това е право, защото се казва, че лицето а, е, физически лица, частни лица, всичко това са лица и това трябва да бъде добавено в а, члена с, с дефинициите, частни лица, а, физически лица и така нататък. И както каза професора, няма защита на информацията, няма защита на информациите, само създават се само специфични авторски права, като патентните права, правата за възпроизвеждане, и на базите данни. Това са нещата, които, за които трябва да мислим. И както каза професора, използването на произведенията са много тясно дефинирани. Няма проблем, а, съгласни сме, запазете спокойствие и продължавайте да търсите данни. Както беше казано в този лозунг, има разбира се свобода на познанията, свобода на информацията и това трябва да се има предвид. И трябва да сме сигурни, че целият Европейски съюз не се занимава само с издатели, които имат проблеми с цифровизацията и с новото нормализиране на данните. Аз съм съгласен с това, че този член е много добър и когато се дефинира лицето, както докладчика дефинира лицето като частно и а, а, публично, необходимо е да има ново право в а, връзка с а, съдържание, което се купува от университетите, е, то трябва да бъде обект на споразумения с издателите, но трябва, може би, в точка от преамбюла да се каже, че няма защита на данните или на информацията. Мисля, че е постигнат баланс с научните работници и научно-изследователските организации и издателите. Мисля, че общо ето това исках да кажа. Правото на извличане на информация е правото да се чете и да се учи е, ето имаме една проява, която организираме с е, рефер... Е, Ренесансов дух. Благодаря на докладчика за възможностите, които той дава за новосъздадени предприятия. Председателя, благодаря много. Сега давам думата на господин Карло Равицари, юрисконсулт на научните, техническите и медицинските издатели. Благодаря. Просто искам да се върна за малко. Съгласен съм с изказалите се преди мен. Аз съм юрист по авторско право, практикувам 19 години с служи. Това е една, едно сдружение на технически, медицински издатели, 60-70% от изследванията, които се публикуват в целия свят, са включени тук. И съм съгласен, че това е много важна тема и че всички вие задавате бъдещите посоки. Извличането на тексти и данни е много важно. Толкова е важно, защото е, има изобилие от информация, например в фармацевтичната промишленост, в е, научните сфери. А, а, е, не може да има четене без извличане на информация първо се извлича информацията и след това се чете за нея. И там, където се различаваме с изказалите се пред мен, не става дума само за факти, а за тяхното тълкуване. Става дума също така и за разбирането на информацията. Именно за това има анализ на чувствата, на емоциите, на корелациите, на контекста, защо информацията, която е заровена в публикациите е по-важна от суровите данни, които могат да бъдат извличани безплатно. Някой трябва да изготви тази информация. И аз ви казвам нещо, което знае всеки в Италия а, а, в, а, е, необходимо е да имате най-хубавата машина, след което кафето е безплатно, но всеки знае, а, че е необходимо хубаво кафе и дори хубава вода. Ако се разчитат само на машините, вие изсипвате пари в джобовете на производителите на машините, които са в Пало-Алто. Необходима е една екосистема, в която всички да работят заедно. И законодателството би трябвало да позволи това за устойчиво полезно и верифицируемо качество на кафето, например, и а, <clears throat> на базата на най-добри входни резултати получавате най-доброто кафе какво а, се прави, например, научно-изследователските и е, институции има едно, едно средство, което дава възможност а, да се използват едни такива а, тухлички, от които да се изгради изключението. Извличането на данни е важно, не може да се махнат дъв... и пете, и пете тухлички, защото изключението си е изключение. Ако се премахна тези а, пет тухлички, а, мисля, че това не е разумно. Трябва, те трябва да се разгледат всички, кой ще получи полза безплатно. И това е за а, целите на а, а, данните, на извличането на а, данни. И това не е цел, това е средство, това е механизъм, не може да имаме копиране само заради фотокопиране. Е, също така не може да се сведе извличането на данни само до а, въз, възпроизвеждане. А, споразуменията, че дори а, временните копия са копия, а, трябва да се разгледат също така и техническите копия, така че трябва да се квалифицира, не може да се освободят всичките възпроизводства, само временните. А, за научния анализ ако са необходими повече от времени копия, тези копия, които могат да попаднат в а, а, неправилните ръце, тези копия би трябвало да бъдат заличени, но може да се запазят безопасно някои от тях нещата не отиват достатъчно далекти. Тук се говори за законен достъп. Законният достъп може да бъде а, законен, но данните да бъдат незаконно получени. Ако говорим за безопасно а, съхраняване на копия, а, това означава да се вземат копия от едно изключение и да се запазят. Що се отнася до механизмите, които облегчават а, запазването на данните, те разчитат на а, а, сътрудничеството. А, тези е, споразумения не трябва да бъдат незаконни. И приключвам с един сравнителен слайд на законодателствата другата и там мисля, че може да се намерят а, добри примери за вдъхновение, като например в Германия, в Франция. Благодаря, господин председател. Благодаря. А сега Оливер Ханкоче от Полската асоциация за авторски права с цел образование. Благодаря, господин председател. Говоря от името на коалиция авторски права за обучение – Благодаря за възможностите да говоря тук от тази организация е, за обучение и за научни цели. Първо, нека да ви благодаря е, за новите предложения за текстове, правни текстове в тази област. Смятам, че докладът е великолепен. Нека обаче да се спра на няколко елемента, които според нас трябва да бъдат разяснени и, и променени. Изпратихме също и коментар на вътрешния министр на Германия. И можете да видите нашите коментари на немски на, на нашия вебсайт. А, ние сме германска организация, която се базира на специфичната декларация при създаването. Имаме за цел да защитим тези авторски права при научна дейност и учене. Смятаме, че трябва да бъде подобрен този статут и да има добър баланс, да се защитят интересите на авторите, но също така и на научните работници. Обществото трябва да има достъп до информация, но то не трябва да става за сметка на авторите и да се ограничат всички бизнес модели, които е, не, спа, не спазват настоящата ситуация. Нека да а, коментирам доклада. Съображение 15. А, комисията предлага а, такова, такова изключение при а, първоначалното образование, както и средното такова. В Служение 11 се казва а, образование, което да бъде признато и, а, и също такива институции, които да бъдат признати и кредитирани от съответните национални органи на държавата. Това е доста по-широко. Това, което ние сме предвиждаме, това, което се предвижда в доклада е по-широко, отколкото предложеното от комисията. Но това, което е важно, е да има, да се включат основно целите на образованието. Ние предвиждаме, ние подкрепяме целите по член четвърти. И в цифровите и трансгранични обучителни дейности ние подкрепяме подхода да се включат други дейности, освен лекциите и обучението в класните стаи, смятаме, че може да има такова обучение извън специализираните заведения. Но това трябва да бъде изрично споменато и иначе може да има риск от неправилно тълкуване, така както се случи преди в немския закон. Изменение 30 на доклада а, може да представлява вид подобрение. Изменение 35 можем да го подкрепим, ако се сложи акцента върху целта на обучението и а, а, която трябва да бъде постигната. Не трябва да бъде, т.е. с нетърговска цел. Може да има също така голям напредък по член 4 параграф 1, а, като се признае достъп до сигурна цифрова мрежа. Принципа за използване на сигурна цифрова мрежа обаче противоречи на концепцията за трансгранично обучение. И а, това ще попречи на целите за обучението За сега в Германия има само един такъв кредитиран университет в Хаген, който осъществява дистанционно обучение. И трябва да имаме а, сътрудничество по интернет и различни индивидуални сесии. Някои ключови цифри. 76 000 студента и 10% от тях живеят в чужбина – и тези 10% всъщност ще бъдат изключени е, заради вашите текстове. Второ, нека да не забравяме, че трябва да има това, което се казва за сигурната мрежа. Това също противоречи на системата. трябва да има също един комитет по авторските права. Такъв беше създаден през 1999 година, но те не проучват проблеми като хармонизацията. този комитет в момента разглежда изключенията. Дебатът се средоточи върху три групи а, ползватели, най-вече свързани с ограниченията и изключенията. Библиотеки, архиви, а, и а, също хората с увреждания. Също а, този текст, който тук говорите с изключенията, ще изпрати добър сигнал за, а, за целия свят. По член 4, параграф 1 а, се налага измаредно право в Германия има нещо такова, установено от съдиите на Федералния съд, за да се осигури гаранция, правна гаранция в действията. И се позволява използването на тези текстове при случаите, когато а, няма конкретен договор. Член 2, параграф 1 трябва да вземе това предвид. Също изменения 37 и 38 от докладчика трябва да го вземат предвид. В А, тук имаме малко разминаване с някои други директиви. И а, представете си, ако един а, учещ се иска да използва различни източници, а, въпросът е как ще има достъп до тези материали. И сега културното наследство, член 5. там институциите позволяват да се правят копие на а, всяка подобна работа за запазването на подобно културно наследство. И а, ние подкрепяме изменение 13, което говори по съображение 21 за резултатите за задължителното съхранение. И е също в ИМКО трябва също да има становище по а, тази директива. За щастие, член 5 не се определя какво е, се разбира под културно наследство. Няма също дата а, от кой момент даден текст, дадена, дадена творба се счита за културно наследство и нашата организация не вижда правила как една институция може да използва копията подобни институции като музеи, библиотеки и други се оказват в много тежка ситуация как да осигурят запазване на културното наследство, но време с това да осигурят достъп до достъп на публиката. Също трябва да има право за мигриране, така да се каже, на произведението в различни формати, примерно цифров. Благодаря. И последният оратор Арно Робер от Ашет. Издателство. Благодаря, господин председател. Говоря тук от името на Ашет което е едно голямо европейско издателство с основни дейности в Испания, Франция и Обединеното кралство. Искам да напомня, че всъщност целта на издателя е да даде максимален брой книги на максимален брой хора. Извинете провокативното заглавие тук. Ние като професионалисти все още смятаме, че има нужда от задължително изключения от а, авторските права. За изключение при обучението, например във Франция, за иллюстриране на урока. Учителите могат да използват откази от литературни произведения или да ги принтират в цифрова форма и това няма никакво, никакво нарушение. В това няма никакво нарушение. Как? Как се случва това? Например, в учебниците ние, издателите, даваме индивидуални лицензии, които позволяват, примерно, в цената 20 евро учител, който е избрал даден учебник, да го използва широко в клас. Много често това въжи за всички дисциплини, за а, всички нива. Може един учител да получи каталог до всички възможни лице, е, до всички възможни учебници и да избере и да плати една, един общ лиценз 20 евро на година за използването на който да било от тях. Ако, примерно, учителят иска да, да преподава друга материя, не това, което има в учебниците, ние също имаме голям каталог и той позволява на учителите да изберат това, което ще, ще преподават и това струва не повече от 11 цента на година. Това споразумение е постигнато след преговори с образованието. Защо тук се използва такова широко изключение? А, няма ограничения, когато има нужда от цифров иллюстрационен материал. И същото въжи и за извадки от различни книги когато те се използват за а, процеса на обучение. Именно за това считаме, че подобни изключения за обучение а, трябва да могат да покрият всички учебници. И а, ако а, позволите напълно свободен достъп, унищожавате цели този пазар. И ние виждаме, че лицензиите работят в това отношение. Именно за това ние смятаме, че а, освобождаването трябва да бъде само за а, не търговска цел, за извадки от произведения и ако ще има освобождаване тук при образователните програми, защо тогава, примерно, плащаме ток, вода и така нататък. Що се отнася до изключенията за културното наследство, смятаме, че а, това трябва да е мисия, посочена мисия т.е. трябва да се казва в характера на институцията, че се занимава с опазване на културното наследство. Но ако институцията се е самоправозгласила, тогава всичко се обесмисля. Трябва да има дефиниция за културното наследство и опазване на културното наследство и съответно да се определи кои институции могат да работят и съответните да имат лиценз за това. И това ще се прави най-вече за опазване на културното наследство. И в заключение, другите мисии на опазване на нетърговски труд – А, тук вече проблема не е толкова за лицензите, колкото за финансирането. И то е отразено и в нашата френска система, където са предвидени колективни мерки. Лицензи се дават за библиотеки, и а, някои произведения са на лице само на някои платформи за продажба. Благодаря. Благодаря. Това беше последният оратор от изслушването. Благодаря на преводачите за търпението и за допълнителното време, което ни отпуснаха. И ще продължим дебата на следващото ни заседание. Ако някой има много спешен належащ въпрос към ораторите, можете да го направите. Не виждам желащи да вземат думата. Благодаря на гостите ни за работата с нас днес и за това, че споделиха своите познания. Благодаря ви. Ще има заседание на координаторите в 2 и половина и заседанието на комисията започва отново в 3 часа. Благодаря.